съобразно член 3 или не 4 от правилника. На 11 юли 2011 година Комисията по правни въпроси провери акредитивните писма и одобри мандата на депутатите Таля Кронберг и Димитриус Друцас, смятано от 22 юни 2011, както и на Франк Пруст член на Европейския парламент, смятано от 23 юни 2011. Трима колеги са това. Те са минали през всички необходими процесуални стъпки. Е, искам да ги поздравя и да им благодаря. Предлагам ви да подкрепите тези